It's 10.30 and we need to start. 10.30 е, трябва да започнем. Днес сме много заети. Както си спомняте, решихме да сместим цялото заседание в един ден, за да не се налага да работим и от... Първо, приемане на дневния ред, с който сте запознати. Ще го приемем ли? Благодаря ви. Имам обявление. Както си спомняте, днес имаме съвместно заседание с Комисията по конституционни въпроси. За това нашето заседание ще бъде спряно в 11.50, за да можем да се присъединим към колегите от АВКО и да изслушаме Емили Орайли, европейския омбудсман. Тя ще ни запознае със специалния си доклад за прозрачността. За щастие, заседанието на комисията АВКО е в настоящата сграда. Трябва само да се качим няколко етажа по-нагоре с асансьор. Е, трябва да внимаваме много с времето. Това искам да ви предупредя. Днес повече от всякога. Искам също да ви уведомя, че нашата администраторка Ина Соколска се премейства на 16 юли в политически департамент С. Тук ли е Ина? Благодаря ви много. And we do wish you in a, a very, very... Желаем ви от сърце късмет за вашето бъдеще. Благодаря ви за прекрасната работа, която вършихте до сега в секретарията. Не се местите надалеч, със сигурност ще ви виждаме често и много често бивши членове на администрацията се връщат при нас само за да бъдат отново с нас. Отново ви пожелавам късмет. Ще се радваме да ви виждаме. И разбира се, трябва ми вашето одобрение на протокола от 16 май. Протоколът е разпространен. Можем ли да смятаме, че го одобряваме? Да, благодаря ви. Разни. Няма бележки, няма искания за изказване по точка разни. Нека преминаваме, преминем към гласуването. And very briefly, Eleonora has to take the floor. Be very quick, please. Sì, Presidente, sarà molto breve. Ehm, l'incremento di... Елеонор. Благодаря. Предложението за увеличаване на бюджета на омбудсмана е свързан с ролята му за защита на правата на гражданите и добрата администрация. Е, работата на омбудсмана значително се увеличи значително. Натоварването продължава да нараства и Европейския парламент иска омбудсманът да извършва допълнителни разследвания. Ето защо омбудсманът поиска увеличаване на своя бюджет. Тези искания бяха прияти само частични. Допълнителните средства ще дадат възможност на омбудсмана да назначи допълнителен персонал, за да завърши добре допълнителните задачи, които му бяха възложени. Прекрасно, благодаря ви. Нека сега преминем към гласуването. Нека го направим електронно, защото виждам, че сте си взели картите. Начало на гласуването. And the vote is now closed. Край на гласуването. Виждате, че приемаме текста. Благодаря ви. Нека преминем към първата петиция за днес – 586 затвърдяно нарушение в плана за управление на отпадъците за областта Галиция на законодателството на Европейския съюз за управление на отпадъците. Не е тук жалбоподателят, обаче документите, които постъпиха, бяха на език наречен галего, а не испански. Беше трудно да се справим с тях. Господин Диас Дел Кастио е представител на комисията. Днес давам му думата. You, Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всичко. Във връзка с тази петиция искам да кажа следното. В предходни свои съобщения комисията е пояснявала, че регионалния план за управление на отпадъците в Галисия от 2010 до 2020 година, прият през януари 2011, е бил оценяван от комисията и смятаме, че отговаря на минималните изисквания на директивата за отпадъците. Планът съдържа подробна информация за отговорността, бюджета и инвестициите за съответните е, действия и пълна информация за предлаганата система, за събиране на отпадъците и за тяхното третиране. Всички предписани в плана действия е, са насочени към намаляване на процента на депонирането, който към 2009 година е 53% и увеличаване на рециклирането. Е, комисията очаква регионалните компетентни органи, ако още не са сторили това, да започнат да извършват е, оценка на изпълнението на плана. Последната причина. Неодавна законодателството на Европейския съюз за отпадъците бе изменено. Бяха въведени по-високи цели, свързани с рециклиране и също така цели за намаляване на депонирането като се изисква и отделно събиране на отпадъците с биологичен происход. Това са част от изискванията. Очакваме от средата на 2020 година, не само в Галисия, но и във всички държави членки, да се създадат по сериозни по-солидни планове, планове за управление на отпадъците. Искам да кажа на комисията, че целите във връзка с законодателството за отпадъците се определят на национално, а не на регионално ниво. Макар, че очакваме регионите и в Испания и навсякъде в Европа да се включат в изпълнението на тези национални планове. Също така комисията няма възможност да се намесва в избора на модел за управление на отпадъците. Това е от компетентността на съответните регионални органи. За следващия финансов период, който започва през 2021 година, по кохезионните фондове, например, комисията няма да финансира механично третиране, депа или сметища и инсинератори. Разбираме, че положението в Испания, не само в Галисия, трябва значително да се подобри. Трябва да се рециклира повече и да се депонира по-малко в сметища. Особено за рециклирането има цел за 2020 година, която е 50%. През 2016 година в Испания средната стойност за рециклирането беше 30%, така че може би няма да изпълнят целта за 2020 година. По тази причина сме задействали така наречения механизъм за ранно предупреждение, който е част от новите изменения на законодателството за управление на отпадъците в Съюза. Механизмът означава среща с компетентните органи. Тази година вече сме провели такава и планиране на действия, на мерки за следващите две години, така че своевременно да бъде постигната целта. Направили сме нещо като пътна карта, пътен лист за Испания с цял спектър от мерки и действия. Няма да се спирам на това, за да не губя време. Като цяло, съществуващият план за управление на отпадъците в Галисия отговаря на изискванията на европейското законодателство. Очакваме този план е, не след дълго да бъде оценен, т.е. изпълнението му да бъде е, оценено и щом като бъде изготвен нов план, ще бъдем в състояние да оценим и него. Председателят, благодаря, много ви благодаря. Сега Членовете имат думата. Моля не, да не просрочвате времето за изказване, което е една минута и половина на човек. Първо, госпожа Родригес. Микрофон за госпожа Родригес. Okay, okay. So the floor goes to you. Да, ако настоявате, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И има преводач от Виго. Трябва да кажа, че все още преводачите провеждат стачни действия. Искам да подчертая това. Аз съм против инсинерирането на отпадъци, против тяхното изгаряне. Подкрепям рециклирането. Подписала съм петицията. И за това искам да взема отношение към нея. Поддържам контакти с членовете на платформата и съм помолила зелените и ЕФА да повдигнат въпроса отново. Е, Има една асоциация АДЕГА е, за екологична защита на Галисия. За съжаление, жалбоподателят не успя да дойде, но аз моля да остане открита петицията. Представителят на комисията заяви, че компетентните органи са спазили законодателството на Европейския съюз, но това не е вярно. Компетентните органи не са спазили иерархията. Изгарянето на отпадъци е значително по-малко ефективно от други форми на тяхното управление. Така се пречи на разработването на планове, чрез, която, чрез които да се стимулира е, повторната употреба и рециклирането. Значи те или депонират в сметища, или горят отпадъците. Е, с, с доста голямо закъснение С голямо закъснение бяха обнародвани данните за управлението на отпадъците през 2015 година и 2016 година. През последните 24 години Галицийското управление и дружеството Согама, което извършва управлението на отпадъците, не е спазило изобщо законодателството на Европейския съюз. Моля да ми е, дайте възможност да се изкажа. Не мога да ви дам името, да ви дам думата от името на жалбоподателите, защото е, не можете да ги представлявате. Да, обаче аз съм член на комисията и отговарям е, за въвеждането и внасенето на този е, случай. Трябва да дам думата и на други колеги. Аз съм председател. Господин Преда, благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем лаконичен. Комисията се е произнесла по този случай още преди 3 години. През 2015 година, юли месец, в известен смисъл, това, което чухме днес е повторение на онова изказване. Комисията не е компетентна, казва нейният представител да се намесва в избора на модел на управление на отпадъците и затова ние предлагаме да се приключи работата по е, тази петиция. Мисля, че колегата, която я е внесла, я използва за да прави предизборна кампания. Само, че нашата комисия не е форум и платформа, върху които да се разгръща предизборна кампания. Благодаря. Най-сетне госпожа Родригес. Президента, bueno, en primer lugar... Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е погрешно някой да бъде посочен с пръст и да бъде обвиняван, че е внесъл петиция е, с цел предизборна кампания. Говорим за изключително тежък проблем с управлението на отпадъците в е, Галисия. Е, планът за управление, който прилага дружеството Согама, е изключително неефективен. Те получиха 72 милиона евро от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Имам предвид това дружество получи парите. Е, то е създадено от е, регионалната управа, която има дял. Незаконни са е, депата, които съществуват и те продължават да се използват. Сугама е едно огромно сметище, което замърсява околната среда. Водата, почвите, всеки божи ден там има поредица от камиони, които изхвърлят отпадъци. Тонове отпадъци. Може би не виждате снимката, която ви показвам, но отблизо добре се виждат тази върволица от камиони. Согама ще разшири дейността си, като ще се засегне селско-стопанската дейност в община Ордес. Согама нарушава европейското законодателство. Европейската комисия не може да се крие зад факта, че държавата не носи отговорност за нарушение на правото на Европейския съюз от страна на автономни региони. Държавата носи отговорност така или иначе. Искам да ви кажа, че не се изпълняват целите на рамковата директива за отпадъците, а те трябва да бъдат спазени не бива общините, в които се изхвърлят и депонират тези отпадъци, да се превръщат в едни огромни сметища. Благодаря. Искам да кажа, че информацията, която ние получаваме, по-скоро съответства на току-що казаното от комисията и на току-що казаното от колегите от ЕНП. Всички правила за противопожарна безопасност са спазени, изгарянето се извършва по правилата, спазва се законодателството на Европейския съюз, спазва се иерархията на отпадъците. Има и план за предотвратяване на отпадъците, който предписва действия за повторна употреба и рециклиране. Също така е спазен принципът за мърсителят плаща. Също така се спазват е, специално тази мощност в Согама спазва изискванията за енергийна ефективност е, и всичко е много под допустимите от европейското законодателство норми. Согама е, спазва всичко включително и член 6 от Директивата за енергийна ефективност. Комисията заяви това. Всички други служби твърдят същото. Ние искаме петицията да бъде приключена. Работата по петицията да бъде приключена. Защото тази битка трябва да се води в Галисия. Не трябва да я пренасяме тук, тъй като тя не е от компетентността на Европейския съюз. Всички изисквания са спазени. Госпожа Миранда целите за енергийна ефективност и другите изисквания са изпълнени, както казвате. Но ако кажете, че възстановяването на енергията става при инсинерацията, съгласно а, изискванията на законодателството на Европейския съюз, тук има нещо нередно, защото се отделят парникови газове. Необходимо е съгласието на Европейската комисия защото оценката, направена през 2016 година, не е достатъчно достоверна. Има още много неща, които трябва да бъдат разгледани. Мина вече много време и трябва да разгледаме докладът от 2016 година преди всичко. Когато става дума за твърдите отпадъци, моята страна, а не само региона, е, е, се придържа към своите задължения председателката. Има различни мнения за тази петиция. Дали да бъде закрита или а, да я оставим отворена. Гласуваме. Кой иска петицията да остане отворена? Гуе и зелените. А кой би искал да затворим петицията? НЕП. трябва да вдигате ръка за да Остави Още един път. Кой иска да оставим петицията отворена? Няма нужда от електронно гласуване. Четири гласа преброява председателката. Кой иска да затворим петицията? Един. Пет гласа. Въздържали се? Двама. Трима въздържали се. Пет за затваряне на петицията. Много малко мнозинство, но все пак демократичен избор. Отваряме петицията, преминаваме към следващата петиция. Вносителят на петицията не е тук, и затова минаваме на девета а, точка. Това е петиция 803. Искам да ви обърна внимание на това, което предстои. Говори някой от залата без включен микрофон, не мога да ви съобща какво казва. Така. Петиция 803. А, Моля, нека се държим като възрастни хора на това заседание. On this petition. Point of order. Then it needs to be point of order. According to which rule are you asking for the floor? По кое правило искате процедура? Добре, давам ви думата за процедура, но бързо, ако обичате. Вносителите са чакали 5 години за разглеждане на тази петиция. Те искат да чуят отговор. Необходимо е да се вземат предвид новите елементи, новият доклад от 2016 година. Председателката, председателката, това не е процедура. Това не е процедура, казва председателката, съжалявам. Случва се, но правилата на демокрацията са такива. Някога спечелите, някога губите. Разбирам разочарованието ви от това, че сте на губи, от губищата страна. А, това е същността на демокрацията. Така. Минаваме към следващата петиция 0803. Това е девета точка от нашия ден. По а, Новият български е, закон в областта на управлението на отпадъците и е свързаното с това не спазване на приложимите инструменти. Вносителят на петицията не е тук, но комисията ще ни обясни за какво става дума. Номер 8 ще разгледаме по-късно, тъй като вносителят на петицията не е тук. Давам ви думата а, по петицията, за която става дума. По времето, когато е подадена петицията, България беше в процес на приемане на нов Закон за управление на отпадъците. Този закон влезе в сила през юли 2012 г. и впоследствие беше многократно променян, включително и с цел да се постигне пълно съответствие с Рамковата директива за отпадъците. Тъй като правилното транспониране на директивите е един от приоритетите на Комисията, веднага този нов закон беше подложен на проверка за съответствие с Рамковата директива за отпадъците. Бяха открити някои несъответствия, но в резултат на ползотворния диалог между Комисията и българските власти той беше изменен Националният закон и транспонирането на Рамковата директива за отпадъците в националното законодателство на България в момента се счита за правилно. Поради това Комисията закри делото в тази връзка през октомври миналата година. Благодаря, имате думата. Господин Малинов. Взимам думата само да потвърдя това, което току-що чухме. Петицията от 2011 година. Смятам, че тя изигра своята положителна роля. И само за протокола. А, а, а, не си спомням дали съм препоръчал тази петиция да бъде закрита. Правя го сега. Председателката и аз мисля, че трябваше така да постъпим взимаме предвид работата свършена, качествена работа свършена от комисията. Внесени са надлежно измененията в българското законодателство, които се е налагало. И досието е било затворено през октомври 2017. Мисля, че е крайно време да закрием тази петиция. Нали? Съгласни сте? Добре, благодаря. Тук ли е вносителят на петиция по точка 8? В такъв случай минаваме към петиция 1408, която е 10-та точка от нашия дневен ред за съответствието а, а, а, с, относно управлението на отпадъците. Ще се опитам да пренеса вашето име, госпожа Антонета Ризова. Имате думата. Твърдения. Първото е свързано с управлението на депото за общински отпадъци в град Монтана. Службите на комисията разследваха този въпрос и не установиха нарушение на правото на Европейския съюз. Затова делото беше приключено и не се а, разглежда повече. Второто твърдение в тази е, петиция се отнася до е, процедурната работа на националните съдебни и законодателни органи, по които въпроси Комисията не е компетентна да се намесва. Последното твърдение засяга достъпа до правосъдие. Комисията извършва разследване за възможно нарушение на задълженията на България за достъпа до правосъдие по отношение на общите устройствени планове, подробните устройствени планове и някои разрешителни за строителство и/или експлоатация. А, в случай, че в хода на това разследване се стигне до заключение за а, наличие на нарушение, комисията няма да се поколебае да започне процедура на това основание. Бих искала само да отбележа, че разследването не е конкретно свързано с тази петиция. Става дума за по-общи въпроси на достъпа до правосъдие в България. Имате думата, господин Малинов. Бих искал да ви обърна внимание на факта, че вносителят на петицията е Национално движение Екогласност. Може би в, в първото екологическо движение в България, което е основано още преди падането на предишния режим и движение, което е много активно, може да му се вярва и неговите членове са винаги били справедливи в и честни в това, което искат. Аз съм установил връзка с носителят на петицията относно въпросите, които току-що бяха очертани от представителката на комисията. Получих категоричен отговор, че те все още нямат достъп да правосъди. Към тях се отнасят в нарушение на законите, отдавна прияти от българските власти. Същевременно трябва да подчертая, че петицията е твърде стара – и в моя диалог с вносителите стигнахме до следният компромис. Може ли да оставим отворена петицията в един разумен срок, така че да може вносителят да предостави нова информация? Не знам, може би 3 или 6 месеца да дадем и ако междувременно не получим тази информация, да закрием петицията. Мисля, че ще бъде уместно да изпратим писмо до регионалната инспекция на околната среда и водите, част от Българското съответно министерство, като ги информираме, че българските граждани се оплакват, че не получават достъпа, който закона предвижда и ако продължава това да става, ще възникнат допълнителни съмнения. Значи да се изправи подобно писмо до съответният е, отдел на Министерството, в който да изложим фактовете и след това да закрием е, петицията. Мисля, че 6 месеца е един разумен срок, но ако решите друго, ще го приема. Благодаря. Мисля е, да продължа следното. Както каза господин Малинов, да оставим петицията отворена, да изчакаме мотивирана актуализация от страна на комисията, тъй като разследването продължава. Да оставим петицията отворена и след това може да изпратим, разбира се, писмо до регионалните органи на властта, като подчертаем, че не само комисията следи този случай, но ние като комисия по петициите също много внимателно и отблизо следим развитието на въпроса. Съгласни ли сте така да постъпим? Мисля, че няма възражение. Все още няма вносителят на петицията по точка 8 от нашия дневен ред. we are ending up in a very difficult situation. Оказваме се в едно доста трудно положение. По точка 8 е румънски гражданин, който е вносител, който изглежда се е загубил в Брюксел. Не е, се е загубил в сградата на парламента по брюкселските улици или може би е решила да се качи на самолета и да си се върне вкъщи. А, какво става с нея е неясно. Това е по точка 8, затова ще минем към следващата точка. Е, това е точка 11. Петиция 1569. Внесена от госпожа Моя. И тя не е тук. Какво предлагате да направим? Ако има някакво друго, което ви интересува или по което искате да споделите с нас, няма такива неща. Why don't we take a pause of five, minutes? Да направим една почивка от 5 10 минути, казва председателката. Нека да изчакаме 10 минути. Ще продължим работа в 11 и 15. Е, винаги може да позвоните у дома, ако желаете, през време на тази почивка. На майка си или на детето си. Или просто си починете. Ще се видим отново в 11.15. Здравейте! Няма проблем, ние се чувстваме. Е, той не доволен, че той ще ми даде, като виждаме се как те не е запълнено. Тоест, solution, La personne reste jusqu'à cet après-midi et la commission peut partir. Oui, ça, c'est vrai. bon, c'est So, we'll be tight here. You will be tight here for, for some time. oh, yeah. you found the place, no problem? Yeah, I wondered a bit. Uh, I always try.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

Now we can read. I think it's everyone should be here. Можем да започнем отново. Е, съвсем е, съвсем скоро ще дойдат и останалите колеги. Знам, че госпожа Йоланда Моя е тук и Искам да я привесам с добре дошла в нашата комисия във връзка с комисия 1569 относно проекта на градоустройствено планиране на град Люксембург в замърсена зона. Заповядайте, имате думата за 5 минути. Включете си микрофона, ако обичате. Добър ден, госпожи и господа. След две години и няколко месеца след внасянето на тази петиция, ние сме изправени пред все по-трудна ситуация. Трудни сме да разберем какво е въздействието на всички дейности. Един е, външен и независим контрол – би бил много полезен. Искаме да сме сигурни, че сигурността на живеещите в съседство трябва да бъдат гарантирани. Ето защо аз съм тук, за да защитя интересите на моите съседи от този квартал в Люксембург. След общинските избори през 2017 година прозрачността на общината и правителството се подобриха. Те, те са много по-готови на диалог и сега ще ви представя причините за внасянето на петицията. През 2015 година беше одобрен проект, който предизвика много тревоги сред гражданите на нашия квартал. Става дума за замърсяващ проект. Замърсяването е с толо, с също така и други канцерогенни вещества, които са вредни за хората – Веще... Използват се вещества, които са летливи, а също така и които се утаяват в почвата и също и, и по този начин замърсяват и питейната вода е, тези вещества биват е, вдишвани е, от нас, а също така се отаяват и в водата. Най-страшното е, че всяка една от възможностите за замърсяване е в, за периода 2001-2011 година. В Люксембург вече е имало отравения през 90-те години бяха проведени дискусии, в резултат на което беше дадено разрешение за строеж от новия кмет. Зоната беше рехабилитирана през 2002 година. 60 наематели се оказа, бяха диагностицирани с различни нарушения. Е... Собственикът на сградата беше осъден, но само за управление на отпадъците. Една година по-късно, през май 2015 година, собственикът продаде своят имот на член на административния съвет. Административ... Общинския съвет на а, Люксембург прие промяната в съответствие с която да се, ще се изгради жилищна зона. Очевидно съседите излязаха на протест, бяха изпратени протестни писма на кмета, дори, дори омбудсмата, омбудсмана изпрати писмо никой не е отговорил. Между време беше внесена настоящата петиция. През пролета на 2017 година е, започна работа и с тях нередностите. Няма информация, няма прозрачност, няма отговор на нашите оплаквания хората се оплакват от прах и от непрекъсната мръсотия от строителния обект, тъй като работниците не пръскат с вода преди разрушаването на сградата, не се чистят улиците. На 30 юни 2017 година господин Марк Ангел, член на Общинския съвет, е, зададе спешен въпрос на госпожа Полфер за липсата на прозрачност и липсата на комуникация по проекта Пулвермил. В отговора тя декларира, че не е поступило оплакване във връзка с проекта. На 4 юли 2017 година депутата Серж Вилмес приключвам зададе въпрос в парламента във връзка с замърсяването. Съвместният отговор на Министерството на министъра на околната среда и на труда дойде през септември и той очудваш, че здравето на живущите не е тяхна отговорност. В този момент ние съседите се почувствахме безпомощни. Разполагате с всички елементи, които пете минути ми дадаха възможност да ви предоставя. Сега давам думата на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Пак аз, за разлика от предишните две петиции, които бяха по принципни въпроси, тук имаме индивидуален случай на евентуално не спазване на европейското право. Комисията разбира загрижеността на вносителите за здравето им поради строителните дейности. Продължава да смята, че в този конкретен случай евентуално нарушение на законодателството на, Европейския съюз следва да се разгледа от националните органи на национално ниво, тъй като те могат по по-ефективен начин да решат тези въпроси. Те, могат, те разбират местната ситуация по-добре и могат по-добре да анализират решенията на местните власти. Ето защо Имайки предвид е, информацията в петицията, не може да се каже, че има очевидно нарушаване на екологичното законодателство на ЕСА. Петицията не говори за структурни проблеми, свързани с неспазването на европейското здраве и по тази причина комисията не смята да предприема последващи действия по тази комисия. Колеги, Заповядайте. Аз мисля, че случаят е ясен. Тук не се говори за структурен проблем при спазването или не спазването на законодателството. Комисията смята, че националните органи са тези, които трябва да се занимаят с въпроса. Чухме от вносителя, че правителството е, от скоро е по-готово да сътрудничи и а, е, тук трябва да се а, е, извършва, да се направи оценка на национално ниво. Предлагам тази петиция да бъде закрита. Така ще направим. Мисля, че сега можем да преминем към следващата петиция. Е, първата. Петиция номер 8. 0581 относно предполагаеми нередности, свързани с събирането и изгарянето на опасни медицински отпадъци на територията на Румъния. А, вносителят е, не е могъл да хване самолета а, така че той не е в Брюксел. Няма да, и, няма да му дадем думата. Но независимо от това, трябва да разгледаме петицията и затова ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря. Тук възникват два въпроса в съответствие с документацията, компетентните органи в Румъния са предприели действия, в това число и налагане на глоби. Така че предприяти са действия от местните органи. Второ, Вносителя говори за действия на мафията и укриване на данъци и комисията смята, че комисията няма правомощия, следователно въпросът трябва да бъде отнесен към националните компетентни органи. Комисията напомня, че държавите членки носят отговорност за правилното изпълнение на европейското законодателство в областта на отпадъците и комисията смята, че местните власти а, са а, изпълнили своите задължения в този конкретен случай. Благодаря. Иска ли някой да вземе думата? Не. Вносителят ни изпраща допълнителна информация за събирането и изгарянето на медицински отпадъци. Представил ни е извадки и, ме, и материали от медиите и комисията не, всъщност не може да каже, че местните органи не предприемат действия и проведените проверки uh Вносителят казва, твърди, че има нарушение. Ситуацията е трудна. Кажете ми какво да предприемем. Ако искате да я закрием, добре. Ако искате тя да остане отворена, също. е друг вариант. Но бих искала да чуя какво мислите вие. На мен ми се струва, че вносителят не може да пристигне поради проблем, защото е бил възпрепятстван, е по-добре петицията да остане а, отворена и да, да проверим как стоят нещата, да прочетем допъл... допълнителната информация. Ние очаквахме да чуем вносителя, но вносителят не е тук и няма колеги от Румъния. И е много трудно да преценим. И на мен би ми било трудно да закрия тази петиция. И аз мисля същото. От една страна можем да кажем, вносителят е, не се е постарал да дойде тук на време, но от друга страна е, това е въпрос, по който трябва да подходим по-внимателно. Така че, нека да оставим петицията отворена и да изпратим писмо, в което искаме компетентните румънски власти да представят документи и да привлечем вниманието им върху факта, че а, е, въпросът не е решен. Според комисията е, няма нищо незаконно, но пък не съответства на европейските стандарти. Нека, да, нека властите да видят, че ние следим случая. Така. Искам да благодаря на комисията. Ами добре. С това приключихме заседанието днес след обяд. Ще се видим в 2.30, но сега отиваме в залата на петия етаж. And the meeting starts at 11.50. So it... Така. Имаме 18 минути до заседанието, което започва в 11 часа и 50 минути.